Така приключваме с тази част от е, дневния ред. Продължаваме с бъдещето на европейската стандартизация. Господин Кочушник е, има думата като докладчик за 4 минути. Е, Господин председателю, госпожо комисар, колеги. Доклада, който дискутираме днес, се предаде е, по като част от целия пакет, по който комисията работи сега по стандартизация. Очаква се от пакета документи да направи преразглеждане на всичките актови, свързани с стандартизация. Следователно, в интерес на парламента е да се отправи е, послание към комисията и обществеността относно бъдещето развитие на стандартизацията. Доброто ниво на нейното развитие е от много голямо значение, за да може да се извлече максимален ефект от вътрешния пазар и да се постигна целите на стратегия 2020. Затова обърнахме толкова много внимание на тази дискусия с всички участници на международно, общностно и национално ниво. Търсим оптимална система за стандартизация и не забравяме малките и средни предприятия, също така и потребителите с различни увреждания, еколозите и така нататък по отношение на бъдещата система. Мислим, че прегледа трябва да се основава на всички силни страни до сега, не са нужни радикални промени, които биха подкопали постигнатото. За да може да има ефективно функционираща система европейска стандартизация, необходимо е да се подчертае, че националните системи трябва да бъдат по-активни – това е много важно по отношение на всички организации за стандартизация на всякакво ниво. Националните са основата на европейската и общностната, така че трябва да се обърне съответното внимание в бъдеще. Ще се канят за участие всички заинтересовани страни и участници по отношение преговорите за стандартизация. Що се отнася до достъпа до стандартите? Тук водихме допълнително разговори. Стандартите винаги трябва да отчитат потребностите от, на потребителите либерализацията на услугите е факт, следователно трябва да мислим за стандартизация и в сектора на услугите. Там знаете колко важна е конкуренцията, която да бъде трансгранична, международна, да се свалят бариерите по отношение функционирането на вътрешния пазар и разбира се осигуряване на повече конкурентно способност с цел повече прозрачност и по-високо качество на услугите в Европа. Новите технологии, разбира се, са изключително голямо значение, що се отнася излизане от кризата. Нужно е да има по-голямо сътрудничество между изследователите, научните работници и унези, които създават стандартите. Без е, такова сътрудничество Европа няма да може да стандартизира своите познания в нанотехнологиите, в е, информационните технологии, например. Резултатите от научно-развойната дейност ще уточни до какво ниво е, стандартизацията като система ще играе роля не само за Европа, но и за представането и пред света. Благодаря на колегите и комисията ИТРЕ, с които работихме по този доклад. Надявам се, че сме стигнали до консенсус е, от името на всички политически партии. Благодаря. Председателя. Благодаря. Сега спонтанни изказвания. Имате думата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 е, за една силна политика, е, с категорична политика, която да бъде провеждана е, от Европейската комисия в навечерието на следваща ревизия. Трябва статистическата система да функционира добре, не трябва да бъде радикално променена, за да се попречи на нейното функциониране. Важно е обаче публичните интереси да бъдат отчитани в по-висока степен, като се създадат за тази цел нови норми. Мисля, че е много важно събирането на статистически данни в процеса на изготвяне на стандарти. В началото трябва да положим повече усилия през едните месеци, за да можем да приведем в съответствие европейската стандартизация с актуалните потребности. Господин Балчитес, благодаря, господин председател. Колега, искам да поздравя колегата, който подготви този много важен доклад. Стандартизацията е много важна за създаването на единия пазар, за назначаването на конкурентоспособността на Европейския съюз и отделните държави членки и за примахването на пречките пред търговията. Приветствам намерението на комисията да преразгледа пакета за стандартизация. Надявам се той да е достатъчно обстоен и да отстрани пропуските, които в момента влушават безопасността на продуктите. Единните стандарти в Европа са много важна предпоставка за бързо развиващите се сфери на технологията и иновацията. По-добрата конкурентоспособност на Европейския съюз и предлагането на по-безопасни продукти изискват еднакви стандарти из целия Европейски съюз. Благодаря. Господин Паск, следващия оратор. Нормализация е международно. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, Европейската система за стандартизация е неделима част от националната система за стандартизация. Нашето общество променя бързо начина си на живот и на работа и стандартизацията трябва да се развива със същия темп. Трябва да бъде открита, трябва да бъде гъвкава система. Ако Европейският съюз иска да има успех, наистина нашата економика трябва също да бъде успешна, което означава, че са ни нужни нови стандарти. Защото те ще дадат възможност на нови продукти да излязат на пазара. Крайно време е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 представители на Европейския парламент, ние често се срещаме с евроскептици. Даже и ние самите сме евроскептици, но това не означава, че не желаем да подкрепим сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки. Ние сме против принципа на Съединени Европейски щати. Обаче въпросът за стандартизацията е, може да получи нашата подкрепа. Е, обвиняват ни, че сме против стандартите въобще. Това не е така. Напротив, ние бихме искали да допринесем за утвърждаването на стандартизацията. И искаме да помолим всички да подкрепят стандартизацията. И да подкрепят съответно този доклад. Ехо δύο ακόμα μιλητές. Благодаря. Имам още двама записани оратори. Госпожа Басеско europene poate contribui în mod esențial la intrarea și consolidarea poziției. Благодаря, господин председател. Приемането на европейски стандарти може само да допринесе за засилване ролите на малки и средния бизнес на вътрешния пазар. Малки и средния бизнес се нуждае от прости правила за акредитация, стандартизирани правила, с които има ясни правила за финансиране, упростени правила Европейската система за стандартизация трябва да насърчава новаторството, но също да послужи за основа на създаването на стандарти като цяло. Ние се нуждаем от стандарти, които се развиват и се прилагат според принципа на солидарността. Мисля първо за по-малките, това е нашия основен принцип, към който трябва да се придържаме и в контекста на европейските стандарти. Това ще е много добро начинание за малки и средния бизнес. В Румъния наскоро бе прието постановление за упростяване на европейските правила за пускането на пазара на продукти. Госпожа Ройтова. Необходимо да се отправи ясен сигнал към комисията, за да продължи хармонизирането на стандартите на вътрешния пазар, имайки предвид либерализацията, за да може да се защитат е, европейските граждани от ниско качествени стоки, които идват главно от Азия. Благодаря на колегите, и на които подкрепиха измененията, свързани с е, например, безопасни играчки и храни за деца, защото имаше наистина много сериозни проблеми, свързани с ефтините детски обувки от Китай, например. Необходимо е да има ясно законодателство, както и разбира се за играчките за деца, но по същия начин трябва да се разработи и законодателство за обувките. Децата се носят обувки цял ден и те трябва да бъдат безопасни. Необходимо да се предприемат нужните стъпки в тази а, посока. Мисля, че Франция и Германия ни сочат правилната посока. Може би това е един глас, но трябва да бъдат всички едногласни. Joka on hyvä pohja jatkotyölle. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за прекрасната му работа. В процеса на стандартизация значение имат откритостта, прозрачността и демокрацията. Е, групите, които защитават най-уязвимите слоеве на обществото, защитниците на природата, е, гражданите, е, всички те трябва да имат участие в процеса на стандартизация. Това не трябва да бъде бойно поле за големите коли в бизнеса. Много се радвам на това настойчиво утвърждаване на принципа на всеобщата представителност. Всички групировки за представляване на различни интереси трябва да участват в разработването на стандартите и да бъдат добре представени. Те трябва да имат и право на глас в техническите комитети, които изработват стандартите. Също така важно е да се вземе предвид тяхното становище, когато се разработват производствените линии και με κάνουν να μην αισθάνομαι τόσο μόνος στη, στη βραδινή Благодаря. Само няколко души останахме в пленарна зала. Последен думата ще има представителя на комисията. Благодаря на докладчика за обстойния доклад, който получи принципно одобрение. Искам да благодаря и на евродепутации, които останаха до толкова късно тук, за да помогнат на председателя да изпълнява своите задължения, а и за да направят много конструктивни изказвания в хода на дебата. Доклада дава своя важен ценен принос към дебат, който се води от Европейската комисия от известно време. Той касае бъдещето на Европейската система на стандартизация в Европа като централен елемент от реализирането на вътрешния пазар и важна предпоставка за повишаването на конкурентоспособността на европейския бизнес и за улесняването на иновациите. В предстоящото десетилетие европейската стандартизация ще трябва да се пригоди към новите социални, енергийни и екологични предизвикателства – развоят на техниката, климатичните изменения, управлението на въглеродните емисии, ядрената енергия са все фактори, които трябва да вземем предвид. При все това ние споделяме становището на докладчика, че можем да надграждаме върху съществуващата система. Тя е солидна основа за бъдещата работа. При все това има място за подобрение в доклада се правят редица предложения с цел подобряване на системата в рамките на сегашните граници. Комисията приветства акцента върху значимостта на принципа на националното делегиране. Същевременно в доклада се отбелязват и отрицателните последици от този принцип. Съществуващия дефицит на представителството на някои нации, представляващи безопасността на потребителя при определенето на стандартите. Участието на заинтересовани страни от гражданското общество е много важно, тъй като това придава легитимност и отчетност на системата, подобрява и качеството на постигнатия консенсус. Комисията ще поручи конкретни възможности да кани организации, представляващи заинтересованите страни от гражданското общество в процеса на стандартизация в Европа и как да постигне по-добре балансирано участие на тези заинтересовани страни. Според комисията, по отношение на централната роля на принципът на националното делегиране за СЕН и СЕНЕЛЕК, националните органи по стандартизация са ключови фактори в модела на европейската стандартизация. Всички национални организации следователно трябва да могат да предоставят открита платформа за изграждането на консенсус. В доклада се отбелязват сериозните различия между тези организации, що се отнася до ресурсното обезпечаване, техническите познания, участието на заинтересованите страни в процеса на стандартизация. Има място за подобрение в това отношение в държавите членки. И проблема за достъпа до стандарта не трябва да се ограничава до цената на стандарта. Комисията призовава националните органи по стандартизация да намалят цените с специални оферти – предоставянето на стандарти на намалени цени и търсене на допълнителни методи за подобряване на достъп, особено за малки и средния бизнес. Европейската стандартизация крие сериозен потенциал за подпомагането на законодателната уредба в публичната политика. Учета се този потенциал и призоваваме към насочването на стандартите към нови сфери, например сферата на услугите. Както се отбелязва в доклада, новият европейски модел трябва да дава своя принос за новаторството и устойчивото развитие в Европа. На последно място искам да благодаря на всички, участвали в изготвянето на този вдъхновяващ и полезен доклад. Благодаря. Благодаря, госпожа комисар. С това приключваме нашия дебат. Ще се гласува в четвъртък на обяд. Утре продължаваме 19 октомври от 9 до 12.30 преди обяд. След това от 3 след обяд до 7 вечерта, след това от 9 до полунощ. С това приключва заседанието. Лека нощ!